Welcome to the second part of the Employment uh, Committee meeting today, and um, uh, we'll start with. Ще започнем с обмен на мнение с Иляна Иванова, която е член на Европейската сметна палата. Защо е, коя е причината и повода за нейното присъствие. Искахме да дойде тук и да представи по-подробно специалния доклад по Европейската младежка гаранция, първи стъпки в изпълнението, какви са рисковете, които се крият за това. Младежката гаранция е тясно свързана с е, инициативата за младежка заетост и се надявам, че ще кажете нещо и по този повод. Добре, дошла, добре дошли сте и с удоволствие ще ви е, изслушаме. Благодаря, госпожо председател. За мен е наистина голямо удоволствие, особено като някогашен е, депутат – Всъщност за втори път представяме този специален доклад в парламента, след като го представихме в Комисията за бюджетен контрол. И се радвам, че имам тази възможност, защото това говори колко важно колко важен е за вашата комисия и за парламента въпроса за младежката заетост. Проблемът с младежката заетост не е нужно да обяснявам надълго и на широко колко, как стои е, проблема. Младежката гаранция, заедно с инициативата, бяха създадени от Европейския съюз, именно за да се даде възможност на всички е, безработни млади хора да се върнат на пазара на труда и да дават своя принос в обществото. Разбира се, схемата е доста скъпичка, но е, каква е альтернативата? Да продължим да търпим огромни загуби е, чрез е, е, поради помощите за безработни и така нататък. Загубите са разчетени на 150 милиарда евро годишно, т.е. над 1% от БВП на ЕС. Предвид значимостта на проблема, който е, засяга повечето от държави членки в ЕС, е, решаващо е да реагираме рано и да ви дадем на вас, на вземащите решение, ясна картина за напредъка по схемата. Надяваме се, че ще успее. Но ние като аудитори сме длъжни да даваме обективна оценка и полезна и адекватна информация, за да може схемата да е, напредва. Аз поделям повече от мнението изразени миналата седмица по дискусията в пленарна зала в съвета и мисля, че младежката гаранция не е сама по себе си панацея, но е стъпка във вярната посока. Тя трябва, разбира се, да е придружена от мерки, които стимулират економически растеж. Това помага особено в периоди на стагнация, а което е по-важно, дават ласък на структурните реформи в държавите членки, за да подобрят прехода от училище към пазара на труда, да доусъвършенстват образователните системи и да избягват отпадане на млади хора от изоставането им. Задачата е да се е, е, на този доклад е да се набележат под възможните рискове при прилагането. Общо взето комисията подпомага държавите членки в прилагане на тази схема в рамките на препоръките за всяка страна. Например, тя е дава насоки на държавите членки как да изградат тези схеми с, в, в срок от 5 месеца след препоръките на съвета. Освен това, тя прави съответната оценка на плановете и раз, открива недостатъци. Но комисията не решава три въпроса, които са свързани с е, цифровите умения, взаимо, взаимното обучение и информационно-технологичните информационните технологии. Набелязали сме три основни риска при прилагане на младежката гаранция. Те се отнасят до достатъчността на финансиране, доброто качество на местата, които се предлагат на младите хора и начина по който комисията проследява и докладва за резултатите от схемата. Първо по достатъчността на, на адекватността на е, схемата. Цялостната оценка за необходимото финансиране трябва да бъде направена, включително различните източници. За програмния период 14-2020 схемата ще бъде финансирана в размер от 7 е, милиарда евро от бюджета на ЕС, от инициативата и е, в социалния фонд, но ще са необходими допълнителни средства в краткосрочен план, пък и за структурни реформи в областта на обучение, търсене на работни места и образование. Установихме, че няма солидна оценка на разходите при, при конкретни мерки по младежката гаранция и че никоя държава членка от е, извадката, която аудитирахме, може да поеме разходите за необходимата структурна реформа. Според комисията, 9 държави членки въобще не предоставят информация за предвиждането национално финансиране. Друг важен аспект според нас е факта, че комисията не направи оценка на въздействието преди да предложи тази гаранция. Ние имаме преценките на Международната организация по труда, на МОД, и това са единствената статистика, която имаме за разходите по младежката гаранция в еврозоната. За 12-та година 21 милиарда евро годишно излиза. цяло 112,7 за целия програмен период. И това може наистина да попречи, има недостатъчното финансиране да попречи на приложението, изпълнението на схемата. Втория риск е свързан с липсата на определение за доброкачествена оферта, предложение. Т.е. всички млади хора на 25, е, до 25 години би трябвало да получават е, качествено предложение за работа в рамките на 5 месеца от завършване на образованието. Но не е казано, така гласи текста, но не е казано какво значи доброкачествено работно е, място и според нас качеството на предложеното място е ключовия момент – без е, минимални изисквания, като продължителност, вид, договор, е, разходи. Съществува риск млади хора да получават предложения за работа, което обаче да не им помага да подобрят живота си в е, средно и дългосрочен план. Което е, се допълва от непоследователно и неефективно изпълнение на схемата в отделни държави членки. И третия риск се отнася до това, че мониторинга и рамката за мониторинг и докладване по е, схемата все още се разработва. И за да имаме ясна картина за изпълнение на гаранциите като цяло, смятаме, че всички мерки трябва да се проследят, за да е ясно, че те се осъществяват проактивно и установихме, че цялостно пълно е, докладване не е вписано в самия проект, в структурата на схемата от самото начало. Има различни начини на докладване, свързани с европейския семестър, с е, Комисията по заетост на съвета и други. Но в момента на одита, според препоръките на съвета, установихме, че не се планира докладване от, на резултатите на този мониторинг пред парламента. Но по-късно, след публикуване на доклада, ние с радост констатирахме, че комисията е решила да всъщност да докладва пред парламента. В заключение ще се спра кратко на нашите препоръки основа на констатациите, които направихме, имаме три препоръки. Според нас те ще помогнат за по-ефективното прилагане на младежката гаранция. Първата се отнася до финансирането. Препоръчваме държавите членки да ще дадат ясна и пълна картина на разходите по всички планирани стъпки и мерки за борба с младежката безработица в рамките на младежката гаранция, за да може комисията да, да има представа и да прецени какви са, какво е цялостното финансиране. Следващата препоръка е да се подобри да се качеството на офертите за работа. Ние препоръчваме комисията да насърчава изисквания за качество, които да, на които да отговарят предложенията за стажове и друг вид време на заетост. И последната препоръка се отнася до докладването и начина на докладване. Основно препоръчваме на комисията да веде една пълна система на мониторинг, която да включва и структурните реформи и мерките, насочени към отделните лица. Препоръчваме отново да се докладва за тези резултати не на съвета, към, на съвета, а на Европейския парламент. Както казах в началото, надяваме се младежката гаранция да успее. И всички европейски институции с държавите членки трябва и е, ще трябва да направим всичко, което е посилите и да действаме бързо. Използвам възможността да благодаря на комисията за конструктивния им подход, за тяхното съдействие време на одита. И отново, госпожо председател, благодаря на вас и на депутатите за поканата да говоря пред вас. Очаквам вашите бележки и въпроси. Благодаря. Благодаря за уводните ви думи. Разбира се, всички е, членове могат да задават въпроси, но ще започнем с докладчиците и докладчите Сянка по младежката инициатива за заетост. Така че първо ще дам думата мадам Ораша Радие. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчицата за това, че дойде при нас е, да участва в този толкова интересен разговор и да даде своя поглед върху младежката гаранция и инициативата за заетост на младите хора. Прочетах доклада ви. Той е изключително интересен. Имам няколко бележки. Идеята, нали, да си говорим, а именно задълбочаване на е, разпоредбите, които ще ни помогнат да изпълняваме по-добре инициативата. Първо, да ми бележка, твърде голямо объркване има. Първо на ниво държави членки, между младежката гаранция и, и, и инициативата за младежка заетост. Може би поради близостта на темите. И изключително вредно е това, защото в крайна сметка комуникацията между държавите членки и комисията някакси замъглява нашата дълбока цел, всъщност, да направим така, че да се постави ударение върху именно тази прослойка младите безработни. И факта, че инициативата за е, младежка заетост е насочена към региони, в които младите между 15 и 25 години, 25% са, от тях са безработни, това се размива някакси и води до едно объркване на двете инициативи. И мисля, че първото по което трябва да насочим усилията, госпожо председател, е именно съобщаването, комуникацията, информацията за тази политика и нейната политиката. Ето, дори и аз, дори и аз самата се обърквам. Политиката по линия на младежката гаранция и инициативата за заетост на младите. Да се разграничат. Много вреди това объркване, тъй като на място в регионите, региона от който съм аз, пък и от избирателния ми район, пък и други страни, наблюдавам, че вносителите на проекти не знаят къде да се вместят, къде да се в е, е, тази политика. В известен смисъл самото съобщение за младежката гаранция не стига до младеща. И второто, което искам да което искам да чуя е вашата реакция, извън объркването, е необходимостта да имаме проекти. Разбирам и споделям вашата готовност да да гледате всъщност за доброто използване на финансите, е, заделени за тази цел. Това вълнува всички нас, но много важно и по-важно може би от това са проектите. Вече от близо година преговаряме по социалния фонд, е, заедно с Европейската гаранция и говорим за проекти, проекти, проекти. Проектите ги няма. Това е втория въпрос – как бихме могли заедно да насърчаваме добри проекти? И третия въпрос. Спомняте си, че много се борихме за социалния фонд, а именно 20% от него да се заделят за борбата с бедността и по-специално бедността сред младите. Според вас, от чисто финансова гледна точка би било интересно да чуем да се види какви проекти са насочени конкретно към е, борбата за бедно... борбата срещу бедността сред младите. Казахте още, че тази политика все още е в процес на развитие. Но когато погледнем как вървят нещата на място, всичко е много различно. С една скорост работим на европейско навнище. Ние наистина искаме да натиснем педала, да ускорим работата с съвета, с комисията. Приветствам техните усилия в това отношение, но трябва да следим какво става на място и да направим сериозни модификации в схемата. Разбира се, е, напълно съм съгласна с вашия анализ, е, че трябва да се предлагат качествени работни места за образование, за стаж, за чиракуване. И понеже казахте, че няма дефиниция на качествени места, ми се ще качествените предложения не, за качествени предложения може да има една и съща дефиниция, едно и също определение за всички видове млади хора. Става дума за млади хора със средно, с висше образование, с, в града, на село. Тоест не са едни и същи очакванията за да можем да, да ги поставим в ясна категория. Именно тази, този разнобой, тази пъстра картина осложнява много нещата и наистина човек трябва да е много добро намерен, и да е наясно, че това ще е една политика, която ще е дълга, тежка и трудно за комуникиране с обществеността. Благодаря. Сега докладчите Сянка. От социалисти демократи Брандо Бенефа. <clears throat> Благодаря. Благодаря на Европейската сметна палата. Благодаря на госпожа Иванова за това, че публикува този доклад. Имахме нужда от един момент, в който след като влезе в сила една от структурираните и най-амбициозни програми на Съюза за борба срещу младежката безработица, да разберем какво функционира и какво не функционира гледна точка на един независим орган, като а, Сметната палата, трябва да кажа, че това ми помага. Има много оценки, които биха могли да бъдат прочетени и по-политически от нас. Хубаво е да има ясен анализ, независим от дръпнат, отдалечен анализ и документа пред нас е точно такъв. Трите препоръки, които са изпратени на Европейската комисия, са препоръки, които ние споделяме. Става дума за мерките на държавите членки, най-вече що се отнася до начина по който те използват европейските фондове. Имаме нужда от една цялостна система за мониторинг на европейско ниво, която да анализира ефикасността на инструментите. Имаме нужда също така да внимаваме, така, защото качеството на офертите да е гарантирано. Гаранцията за а, младите хора най-вероятно ще бъде обект и на измама и затова е важно а, това да не се прехвърли, а, да не се превърне в един инструмент за експлоатация. Има известно възстановяване в континента, на континента. В момента е още трудно да се говори за нещо значително, разбира се, не може да се говори с гръмки думи, а, но трябва да говорим по-сериозно за нивото на заето сред младите хора. В моята страна, Италия, ние сме добър пример. Връща се растежа, все повече пазарите ни вярват, но имаме огромна младежка безработица. И какво виждаме? Нещо, което много често споменавам в своите изказвания, свързани с младежката гаранция. Това не е инструмент за създаване на нови работни места – заедно с бързото ефикасно използване на всички ресурси, които се дават от Европа трябва да има една економика за раз... една политика за растеж на економиката, която да преминава през далекосъобщенията и така нататък. Също така имаме нужда от една обща промишлена политика в Европейския съюз. Такова е предизвикателството, че трябва да работим заедно, за да може да се стигне до един механизъм за оптимизиране на резултатите. За съжаление, проблемите са многообразни от една страна институциите в някои държави членки, след това структурните слабости, свръхбюрокрацията при регистрирането в програмите, младите хора, които може би не искат да се записват, също така и дали има достатъчно фирми, които искат да участват. Много млади хора не са запознати изобщо със съществуването на тази гаранция за младите или инициативата за заетост. Трябва да се рекламира тази възможност. Необходимо е комисията и държавите членки да покажат политическа воля да инвестират у младите хора. Би трябвало да финансираме тази гаранция през идните години, да отделим средства от социалния фонд, гаранцията за младите трябва да бъде гарантирана. Благодаря. Следващия оратор е от ЕКР. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade aj sa chcem veľmi pekne poďakovať pani Livanovej za, za túto správu. Myslím si, že je veľmi, veľmi dobrá a potrebná. Благодаря на госпожа Иванова за този доклад. Наистина много полезен и навременен е. Както се каза, вече не винаги всичко е ясно и за съжаление и за държавите членки не е много ясно. Аз съм от Словакия и именно по повод този доклад и е, комуникациите с словашките органи има доста дистанция между двете. Колкото до плановете за изпълнение, например, бих искала да продължа да работя с нашето Министерство на социални въпроси допълнително, за да може да се използва максимално тази е, схема. Това е последния в Словакия, това е последния шанс да спасим младото поколение. Знаете какво означава, когато някой не намери работно реализация след е, дипломирането си, какви огромни проблеми има в миналото е, с е, конкуренцията, с е, намирането на работа. Цялото общество страда от това. Казахте, че препоръките, които току-що, с които приключихте, че бихме моли да споменахте, че една от препоръките е че трябва да се предлагат по-добри, по-качествени работни места. Същото каза и госпожа Шартие. И аз съм съгласна с нея. Но нямаме един дефиниция за това какво значи доброкачествени предложения за работа. Самата вие го казахте. За какви критерии става дума, когато решаваме коя оферта е добра и коя не. Освен това, различно е изходната позиция, различно е положението, социалното, образователното ниво на различните млади хора, преструктуриране на е, образователната система може да е полезна в случая и може би е добре да чуем от вас как би трябвало да изглежда една наистина качествена оферта за работа. Би ми се искало също така да наблегне необходимостта от, една, от по-добър мониторинг за това, за това, защото финансовите средства да се използват по-разумно и целесъобразно. Ние сме свидетели на това, по колко фондове средствата не се използват достатъчно разумно. И би било много жалко, ако наистина в тази програма не постигнем целите, които сме си поставили. Надявам се, че и нашата комисия ще допринесе към това. А именно, по-добре да освояваме средствата на европейските дънакоплаци в това отношение. Благодаря. Благодаря. Няма следващата колега. Вие ли представлявате и другата група? Груп, fact... съм от Алде. Не съм се разбирала с Мартина да говоря от нейно име. Е, just three little points. Е. Три точки ще засегна. Оценката на въздействието на тази мярка има нужда от критерии. Заетостта е само един от тези критерии. Цифрите са представени в доклада на комисията за прилагането на мярката в държавите членки. Статистиката не винаги казва цялата истина. Трябва да се анализира в един по-голям социално-економически контекст. В Юго-Источна Европа има голяма миграция при младите. Всъщност има ниска безработица сред младите, просто защото младите отиват в чужбина. Аз съм естонка. Имаме малко безработни младежи. Това се дължи на факта, че те просто вече не са в нашата страна. Още нещо. Някои държави не могат да кандидатстват за средства, защото младежката безработица при тях е под 25%. Над 2 е най-малкият район, който може да кандидатства за средства. Което води до изкривявания, защото райони в Германия, които с големина над 2, могат да кандидатстват. Цялата територия на Естония е над така че е трудно да се прави разграничение в програмата по региони. Ние имаме региони, където безработица е 25%, дори над 25%, но за цялата страна е под 25%. Така че това са двата елемента, които иска да засегна. Thank you. Uh, Благодаря. Следващия колега отсъства. Вие ли ще говорите от негово име? Obrigada, Sr. Presidente. Um, eu, eu penso que este. Благодаря. Този доклад е много своевременен. Трябва да го анализираме внимателно и да видим какви са проблемите. Програмата не е много различна от предходни мерки и изобщо мерките в социалния фонд. Те също се използват за борба срещу безработицата. Казвам го като португалка. Днес няма достатъчно данни в моята страна за прилагането на плана. Няма достатъчно данни за работните места, които се запълват в програмата. Е, това не е различно от съществуващото до сега. И трябва да спомена също така, че Европейския социален фонд вече разполага с много стажове, други програми за професионално обучение и образование. Те са на разположение на безработните. Чисто качествено, какво ще се промени и какви промени е предизвикала тази програма и какви не е предизвикала. Тоест това е основният проблем. Европейската комисия винаги си измива ръцете и казва държавите членки са отговорни. Но имаше много съкръщения и в частния, и в публичния сектор. И тези празни работни места сега се запълват с такива програми, защото са по-ефтини. Дават по-малко права. Има ли някакъв смисъл всъщност това? Създават се проблеми за безработните по този начин. Постоянните работни места са важни, но тази програма не удовлетворява необходимите нужди. говорите за на заетост и правите препоръки в тази посока. Това, което аз мога да кажа е, че продължителността на договора е важна, да, е, подходящо, подходящото обучение също, но отвъд това и отвъд заплатата, която разбира се е много важна, има още нещо и то е качеството на труда. Гарантирани ли са социалните права със същата социална сигурност, като тази на останалите работещи? Не искаме да създаваме работещи от а, втора класа, които нямат необходимата социална защита. Важно е този дебат да се води след това. По заплащането. Друг важен аспект. Заплащането трябва да е едно и също при един и същи труд, независимо от вида договор. Какво ви казва Европейската комисия? Тя като че ли не проявява интерес към това да залага стандарти за качество на работното място или качество на труда. Те казват, всичко зависи от контекста, но това е много притеснително. казват, че качеството трябва да се оценява на фона на настоящата економическа криза. Това е едно извинение, чисто и просто, за свиване на правата на работещите и качеството на работното място. Ако критерия за измерване е економиката и в случая кризата, то тогава имаме нужда от по-висока защита дори за младите работещи. Просто си измиват ръцете за да станат гаранциите толкова гъвкави, че да не значат нищо. Парламента трябва да окаже въздействие и натиск върху Европейската комисия, за да има ясни показатели и в прегледа на годишната финансова рамка трябва да направим така, че програмата да разполага с необходимите средства. в зависимост от единствените прогнози, с които разполагаме. Не знае какво мислите вие, че може да направи Европейския парламент, какво според вас можем да направим ние, за да може вашите препоръки да не останат на хартия, а да бъдат приложени. На практика в момента тази програма е просто едно хубаво наименование, а не никакво решение. Благодаря. Давам думата на Лаура Агия от СПД. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на представителя на Сметната палата. За първи път не се чувстваме като някакви чужденци това, което повтаряме от години в Италия. Ето, тук има вече някой, който ще го кажа, него го чуват повече, има по-ясен глас. Защото празните приказки а, нищо не постигат, когато целите на тази програма в моята страна се провалиха една след друга. А, гаранцията за младите бе продадена като инициатива за младежка заетост – като панацея срещу всички злини, като огромната възможност. Убеждаваха ни, че е нещо такова. Един бивш министр-председател обеща 2 милиона работни места. Две години дори не бяха минали и се оказа, че са под 20 хиляди работните места, създадени от а, младежката гаранция. Пълен фалит. И което и заглавие да взема днес, ще ви кажа, че работещите са 52% сред младите. Това е срамота. Най-голямата грешка, като изключим неспособността да се освояват средства, защото ние вече го приемаме за нещо дадено. Неспособността на моето правителство да реализира ефикасни програмите. Отвъд това, оставим това на страна, Продължават се да се правят изключително сериозни грешки, защото няма мониторинг. Защото изправени пред тази неефикасност, като случая нерешаването на проблемите, с безработицата, никога не е ясно колко са младите, кои са програмите, какви мерки да се организират, как да се организира обучението и образованието, да се извърши мониторинг на това как се разпределят средствата, за кои проекти, като ги разнообразяваме според района. Трябва да се опитаме да разберем какви са различните специфики и да се правят проекти, които извличат максимална полза от младежкия потенциал. Обаче какво се прави? Точно обратното. Плъзгаме се по повърхността и сме изключително арогантни и нахални. Защото когато се продава нещо, преди да го продадеш, трябва да можеш да си достатъчно интелигентен, да помислиш, че след това този продукт съществува, та тогава да го продадеш. А такова нещо няма, няма продукт. Ако днес един град с 50 хиляди е, градове предлага 20 работни места в е, спомагателни служби на общината, трябва да кажа, че това е срамота в Италия. Така се прилага гаранцията за младите. Затова е нужен мониторинг. Авансовото финансиране което от една страна беше отпуснато от Европейския парламент. Допълнителните 2 милиарда евро се надявам да бъдат отчетени до последния цент. Аз ще искам да разбера как моето правителство до последния цент, до последната цифра е похарчило парите. Не искам аз да го разбера, искат младите хора да го разберат, които пред тези обещания живеят на 40 години у дома, при майка си и баща си, без работа, а ние тук си продаваме празни приказки, обясняваме, че ние сме най-прекрасната, най-богатата общност в света. Много сериозни думи. Може ли още два въпроса да ви бъдат зададени и накрая да обобщите? Давам думата на госпожа Макинтайр и след това на Лопес Агилар. Госпожа Макинтайр е първа. Благодаря. Моята група винаги е смятала, че трябва да има бюджетна дисциплина и политика, която да води до ясни резултати. Затова този доклад е много полезен. Той е важна част от работата ни като комисия. Добре е да знаем къде са били разходвани средствата и да разберем какво се е постигнало с тях защото ако не се постигат планираните резултати, не трябва да се притесняваме да го кажем ясно и трябва да търсим други начини да постигнем целите си. Много благодаря на служа Иванова за това, че е тук днес и за това, че ни представя доклада на Сметната палата. Сред вашите заключения има много факти, които ме притесняват. Европейската комисия не е направила оценка на въздействието и не е казала, какви ще бъдат очакваните ползи, очакваните разходи. Това е много притеснително, защото това е част от процедурата за всички инициативи на Европейската комисия. Тоест, препънали са се на първия камък. Ако извършваме надлежен контрол, трябва от самото начало да кажем какво се опитваме да постигнем. Първата ви препоръка държавите членки да предоставят подробен и цялостен преглед на разходите за всички мерки за борба с младежката безработица. Не само за цените или за разходите, трябва да разберем и каква е ползата и количествено, и качествено. Тоест, ако не сме си задали цел, как да преценим дали сме я постигнали? В края на третата си препоръка казвате, че резултатите от мониторинга трябва да бъдат докладвани пред парламента и съвета. Е, един вид човек би си казал, така и трябва да бъде, няма нужда дори да се пише, но аз ви подкрепям в това, че го казвате. 68 параграф, например, от вашите наблюдения, казва, че не е планирано да се докладват резултатите пред Европейския парламент. Като парламент ние трябва да изискваме прилагането и мониторинга на прилагането и постиженията да бъдат докладвани. В противен случай, как ние като представители на тези млади хора, които са безработни, как бихме могли ние да разберем какво се постига и какво не. Независимо от една програма, от тази, от тази програма, която е за цяла Европа, трябва да работим с отделните държави членки, за да има решение за всяка една конкретно. Не може на всички да налагаме един кълъп. Е, Затова си мисля, че политиките се изготвят най-добре у държавите членки. Не казвам, че не трябва да има мониторинг. Не, аз искам да зная как се разходват средствата и какво се постига. предимствата при мониторинга ще ни доведат до споделяне на челен опит. Ще разберем какво се постига и какво не в отделните държави членки. Започнали са 2 милиона и 200 хиляди по стажове в Европейския съюз. Много се е в Великобритания, но при нас нараства младежката разработица също. Но макар че имаме добри практики, не можем да ви получаваме, но трябва да видим къде какво работи и как да го споделим помежду си, в зависимост от обстоятелствата. Там, където има успехи, където има добри инвестиции, където има ясни резултати, нека да надграждаме над него. Много ви благодаря за доклада, беше много полезен. Хави Лопес от Социалистите и Демократите ще вземе думата и след това вие можете да ни отговорите. Колегите вече зададоха част от въпросите, които исках да задам. Аз съм съгласен с тях или поне голямата им част. Искам да засегна обаче няколко момента. Говорим за пет милиона млади европейци, които нямат работно място. 22% от безработните в Европа са те. Тази младежка безработица 22% е една статистика, една статистическа цифра, зависища много от това къде. 22% в Испания е нещо много ниско, но при Германия пък безработицата сред младите е само 8%, така че такава статистика е абсолютно безмислена. Валидна би била една статистика, когато зависи от или я разгледаме в отделните държави. Сега не искам да спъвам по никакъв начин гаранцията за младите хора, но е важно човек да гледа нещата от гледната точка, за която са изготвени. За това, според мен, това, което се твърди в доклада, парламентът вече го каза отдавна. Тоест, първо, че не са реално оценени разходите и съответно финансовите потребности, които ще са необходими. След това няма критерии за определяне на идеята за качество, защото нашата идея не е чисто и просто да създаваме заетост. Искаме качествена заетост и тук трябва да се разберем помежду си, за да видим какво означава качествена заетост. Иначе създаваме трудова типология, която най-вече почива върху е, частичната заетост. Разбира се, че държавите членки имат е, голяма роля, която могат да играят и могат да се изсъкат полки от някой от тях. Вярно е също така, че много държави членки обаче а, не си вършат работата. Държавите членки изискват проблемите им да ги решава Европа, обаче Що се отнася до прилагането след това, нещата при тях започват да куцат. Държавите членки не са достатъчно стриктни, не разполагат с механизъм за оценка и за това Сметната палата отправи и критика. Има обаче и общи знаменатели. Евробарометър, например, ни казва, че имайки предвид тези 5 милиона млади, много малко всъщност, само 4% знаят за какво става дума. И това ни се вижда като голяма пречка пред ефикасността на тази гаранция. И сега няколко данни. До 25 годишните само 48 000 са се регистрирали. Тези 48 000 регистрирани не знаем дали само са се регистрирали или някой им е предложил работа, или някой им е предложил стаж. Не е ясно. Много нис, нисък е този брой. Защо го казвам? Защото не смятам, че сега трябва политически да атакуваме определени правителства. Не, е, реалността е много по-драматична, поне в Испания. Тази седмица бяха публикувани нови данни на, инстит... на Статистическия институт. Испанския статистически институт казва, че всяко трето дете е бедно. 30% от населението живее в бедност или риск от социално изключване. 45% може да си позволи една седмица отпуск, 42% не може да похарчи 600 евро, 26% не могат да си плащат сметките всеки месец. Така значи, че, хайде сега да не говорим за правителствата. Ако в една страна е, всяко трето дете е бедно и в момента, в който те излязат на, на пазара, на пазара има 50% безработица, как ще смята това дете, че Европейския съюз го представлява или му търси решение на проблемите. Това е отвъд партиите. Няма нищо общо с идеологията, няма нищо общо с политическите сили. Имаше въпроси, имаше изразена доста загриженост, но и доста ангажирана позиция. Да, да, наистина, госпожо председател, благодаря ви, благодаря на всички почитаеми депутати за много интересните изказвания е, за, за богатото съдържание на, на вашите позиции. За нас това е много, много ценно. Аз е, ще коментирам е, всяко изказване по-отделно, но преди това ми позволете да кажа, че това не е последният доклад, който готвим, посветен на младежката заетост. Запланували сме поредица от такива доклади до края на тази година. Се надяваме да да можем да представим доклада от одита на екипите за младежкото действие. И това е втория от поредицата. И вече по-задълбочено да започнем да аудитираме състоянието във всяка отделна държава членка за младежката безработица. Така че това е само началото на работата ни по осъществяване на нашето намерение наистина задълбочено да погледнем на този въпрос. Е, госпожа Шантие сега вече по-конкретно засегна въпроса за объркването между младежката гаранция и, и инициативата за младежка заетост. С вас и по-рано сме говорили по този въпрос за вас. Това е една често срещана грешка. Хората трудно правят разликата и това е причината, по която в доклада се опитваме много категорично, много ясно да диференцираме. Дори, дори сме представили една схема, една, е, една диаграма, е, която дава обща представа за източниците на финансиране. И да се надяваме, че така нещата стават по-ясни, понеже осведомеността, разпространяването на информация, вие правилно казвате, е от съществено е, значение за преодоляването на самия проблем. Самите потенциални бенефициери на, на на, на тези инициативи е, не са е, наясно. Вие е, повдигнахте и един друг важен въпрос за липсата на проекти, ако правилно съм ви разбрала, и питате как да направим така, че те да станат повече. Докладът не засяга този въпрос. Той е посветен единствено на действията на Европейската комисия в помощ на държавите членки по изготвянето на плановете за е, изпълнение на програмата, но това е пък един от е, рисковете, който идентифицираме в доклада. Е, риска за недостига на финансиране. Липсата на достатъчно информация, която да тече от държавите членки към комисията – прави много трудна оценката на обема на средствата, които ще бъдат необходими. От друга страна, редица държавите членки е, са в режим на бюджетни ограничения. Така че как да искат повече средства, е, след като са принудени да правят економии. Ето защо и комисията е, подчертава, че самите държави членки следва да изяснят приоритетите си и кое, кое е най-важно, на кое трябва най-вече да се обърне внимание? Това казваме и ние в своя доклад, особено имайки предвид бюджетните ограничения. Казвате също така, че на общо европейско равнище, както изглежда, се, се вземат мерки и постига се напредък, особено благодарение на усилията на Европейския парламент с доклада за предварителното финансиране, усилията на комисията също. Значи ние своята работа сме свършили, но не бива да забравяме, че социалната политика е обект на смесени правомощия. И от, от другата страна са държавите членки и те трябва да направят своето. Е, е, е, Мнозин от вас и вие също, госпожа Шантие, Повдигнате въпроса за доброто качество на предлаганата заетост. Да, това, на това нашия доклад обръща особено внимание. Онова, което ние препоръчваме, няма естествено, знаете, задължителен характер. Ние просто представяме един обективен, конструктивен анализ и е, посочваме някои от констатираните от нас самите рискове – и вече работа на държавите членки при пълно зачитане на принципа на субсидиарност е да определят предвид техните специфични условия в какво да се вслушат и в какво не. Е, нашите констатации се основават на редица документи на Европейския съюз, това число препоръка на съвета е, за е, рамка за осигуряване на качеството на стажовете, декларация на съвета за Европейския алианс – за, за е, чиракуването. Това са документи, които вече задават параметри на качеството, възпрепятствайки потенциалните работодатели да експлуатират е, младите безработни като е, ефтина работна ръка. Нямаме обаче други, други основни документи, които да задават определение на понятието висококачествена заедост. Но пък Европейския парламент е, е, е, работи по показатели за качеството на заетостта в Европейския съюз. Всичко, което казваме ние тук е, че качеството а, а, на едно предложение за работа а, зависи от, от, от редица параметри, а, продължителността, срочността на договора, а, работното време, а, е, разбира се, заплащането, квалификационните изисквания, възможностите за допълнително повишаване на квалификацията. Това са само примери, които ние даваме в доклада, без е, те да имат какъвто и да било задължителен характер е, предвид субсидиарността на въпроса. И да отдадем дължимото на комисията, тук, тук се каза, че комисията нищо не била направила, за да определи понятието висококачествена заетост. Тя предприе стъпки след публикуването на нашия доклад. През април тази година тя даде насоки на държавите членки, актуализира своя въпросник, съсредоточавайки го в значителна степен върху качеството на предлаганата заетост, Разбира се, не са обхванати всички е, минимално изискуеми атрибути или признаци на висококачествената заетост, но както казах, е, е, въпросът е от смесена компетентност. По-нататък господин Бенифей говори за това, че нашият анализ е не политически и обективен и и аз съм напълно съгласен с вас, ние така именно гледаме на своя анализ. Ние не вземаме страна, стремим се да бъдем неутрални и, обективни и да дадем на вас, политическите решаващи органи, достатъчно изчерпателна аналитична информация. Споменахте незадоволителната заетост на, на младежите в Италия. Аз на този етап не бих могла да коментирам отделни държави членки, тъй като, както казах преди малко, на тези въпроси за отделните държави членки ще можем да отговорим след като приключим по-подробните доклади е, за отделните държави членки. Но не мога да не се съглася наистина с вас, че е, младежката гаранция е, не е самоцел, е, сама по себе си не би могла да свърши работа, необходима е индустриална политика, Споменахте съпротивата на самите младежи. Е, това пък е, тясно се свързва с въпроса за обществената осведоменост. И, и тук отново трябва да се позова на а, е, споделените правомощи. Комисията, парламента от една страна, да, но, но и съветът, и, и отделните държави членки. Госпожа Витанска от Словакия, е, зададохте конкретен въпрос пак за отдел на държава членка и отново трябва да кажа, че не знам на този етап. Кои държави членки ще посетим? Обикновено в един особен отделен доклад е, обхващаме 4-5 държави членки и ги посещаваме, за да се осведомим по-подробно. по подробно не мога обаче да споделя тази информация сега с вас. Разбира се, когато докладът бъде готов, аз с удоволствие ще е, се явя отново пред вас и ще ви информирам. Госпожа Зубър. Казвате, че младежката гаранция не се е различавала особено от други мерки по Европейския социален фонд. Наистина, някои от мерките са отдавна известни, е, понеже се финансират от Европейския социален фонд продължение на години. Липсата на данни, липсата на информация е проблем наистина, който ние констатираме в доклада. Това е сериозен риск. Е, това, че не се знае е, колко точно е финансирането, но е, между другото е, отново се позовавам на комисията, нейни представители са тук е, и, и те биха могли да допълнят, но но комисията няма откъде да вземе тази информация, ако не я получи от държавите членки. А те пък е, някак си, си мълчат за финансовите потребности. Вие също говорите за високото качество на предлаганата заетост, на този въпрос коментирахме. Питате също какво да направи Европейският парламент, така че тези препоръки да бъдат спазени. Вие вече правите. Интересът, който проявявате днес, активното ви участие в този разговор е свидетелство за това как при сърце вземате въпроса и според мен това не е последната ми дума е, по този въпрос. Най-малкото от наша страна това е само началото. Аз съм сигурна, че още много може да се направи от вас. Госпожа Джия, Вие също споделихте е, тук някои ужасяващи данни за степента на младежката е, безработица във вашата страна. Но аз съм съгласна и с колегите ви тук, е, които казаха, че младежката гаранция сама по себе си не би могла да реши всички проблеми. Тя би следвало да се съчетае с комплекс от, от мерки и, и съвместни действия и на комисията, и на държавите членки. Авансовото финансиране и и наличната информация, ако не греша, до края на месец юни държавите членки ще трябва да докладват на комисията освоените средства, а не освоените ще трябва да върнат в европейския бюджет. Но става да видим как ще стане това. Ние ще следим внимателно. Госпожа Макинтайр, благодаря ви много за вашите думи. Вие споменахте оценката на въздействието. Отбелязваме наистина, че не е правена такава оценка. И отново не бих искала да се превръщам в адвокат на комисията, но честно казано цялата схема бе разработена по успешност и това, предполагаме, една от е, причините да бъде пропуснат тук е, анализа, оценката на въздействието. Това естествено не е достатъчно основателна причина, но отново е, за оценката на въздействието и вече постфактум е необходима информация от държавите членки за фактическите им финансови потребности. Наистина ние казваме, че първоначално не е имало намерение да се е, запознава Европейският парламент е, с докладваната информация, но казах също така, че комисията по своя инициатива се наема е, да ви информира. Съгласна съм по-нататък с вас, че работата с и, и в отделните държави членки е от съществено значение и следва да разпространяваме не само отрицателните констатации, а и натрупания положителен опит. И, и ние следваме този принцип в докладите на палатата, като привеждаме не само отрицателни примери, а и положителни, ако има, разбира се, такива, като се стремим да представим една балансирана картина. Господин Лопес, вие също споменахте някои не особено приятни данни и в това число за качеството на заедостта, засегнах този въпрос. Е, според мен е, подобряването на статистическата е, информация, разбира се, от значение, но, но не бива да се решите единствено на количествената, казах, статистическа информация, тъй като някой може да е бил е, заед за няколко седмици и след това отново да се е оказал на пазар на труда. Това наистина опира до качеството на, на новата заетост. Ами, е, това май бяха вашите въпроси. Разбира се, ако съм пропуснала нещо, с готовност ще допълня. Да, благодаря ви. Вие е, много е, ефективно работихте и отговорихте на, на всички зададени въпроси. Мисля, че докладът е изключително интересен. Тъй като този въпрос, цялата тази проблемна област за младежката безработица и съответно за инициативата за младежка заетост е, е обект на, на най-приоритетното ни внимание, на, на нашата комисия тук в парламента е, по заедостта. И ние ще се връщаме по един или друг начин на тази тема Е, и вероятно ще се стигне до някакво въвличане на представители на съвета, е, не само на комисията, е, в този разговор. Това би било много интересно, тъй като тук говорихме и за действията и бездействията на държавите членки. Нали? Но на вас, разбира се, благодаря най-сърдечно за вашето участие. Okay, then we'll go to um, uh, point... Uh, така, сега можем да пристъпим към следващата, 16-та точка от дневния ред. Доклад за резултатите от изпълнението и обща оценка на дейностите, свързани с годината 2012, година на активното устаряване и солидарността между поколенията. Разговаряли сме по тези въпроси до сега, но това е първо разискване на доклада. Обсъдихме през месец април е, вашия работен документ, господин Кукан, е, наш докладчик. А сега може да ни представите за целия проект доклад. Имате думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Най-напред, нека кажа, че за мен е чест да ви представя първия си доклад в Комисията по заедостта и толкова повече посветен на тема, която ще става все по-актуална през едните години. Вече сме свидетели на растящия интерес към въпроса за застаряването на населението, е, предвид не само най-новите демографски данни, които комисията наскоро публикува, е, Позволете ми самото начало да подчертая, че това е доклад оценка на Европейската е, година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията 2012. Но аз се опитвам да хвърля поглед е, и напред към бъдещето. Като две неща, преди всичко, трябва да, бъда, да, да, да бъдат а, е, изяснени активния живот на възрастните и активното устаряване не е начин а, повече хора да бъдат задържани колкото се може по-дълго в активна възраст на, на пазара на, на труда. Става въпрос за високо качество на живота и премахване на всякаква дискриминация. Освен това, е, между 28-те държави членки има значителни несъответствия, значителни разлики по е, политиката в това отношение. Някои държави сериозно трябва да, да наваксват е, и аз бих е, призовал и комисията и държавите членки да огледат и подобрят финансирането на дейностите в тази област. Като подчертавам тук е, реализма, реалистичността на е, политическите инициативи. А що се отнася до 2012 година, следва да направим оговорката, че тя бе утвърдена късно и с малко, малък бюджет, което породи и изоставане от сроковете. Най-важното е инициативите възприети, е, лансирани е, през 2012 година, би следвало да станат основа на една трайна политическа ориентация. Постигнати са участи някои от поставените цели, без съмнение е повишено общественото внимание, обществената осведоменост е, СЗО, например, в тази връзка разработва ръководство е, за е, градските населени места, дружелюбни към третата възраст. На лице индекс на активното устаряване, Европейски пакт за демографските промени. Тук комисията би следвало да, да привлече финансиране за съжаление обаче е, не бяха създадени нови мрежи от контакти, е, частния сектор, широката е, общественост не бе привлечена във вземането на решение. И аз препоръчвам да се създаде такава мрежа на решаващите органи на различните териториални равнища с участието на гражданското общество и частния сектор. А дискриминация по възраст все още се шири. И в доклада си аз е, призовавам държавите членки да изпълняват директивата за равното третиране е, с трудовата заетост. Призовавам също така комисията да обърне внимание на тревожната тенденция на е, растяща безработица сред лицата над 50 годишна възраст. И най-сетне обръща вниманието на сребърната економика. Така звучи далеч по-благовидно от сивата економика, знаете. Е, някои колеги биха е, казали, че правя реклама тук, е, едва ли не, на, на възрастните. Уверявам ви, не е така. Според мен е важно да се подчертае онова, тези аспекти, които удовлетворяват потребностите на възрастното население – В това число, е, чрез оползотворяване на стопанските, на економическите възможности, е, които разкрива самата държава в усилията си да реши проблемите на, на възрастното население. Тоест обществените услуги, е, грижите би следвало да бъдат ориентирани по-конкретно към потребностите на, на потребителя, на, на възрастните ни съграждани – и не на последно място самодейността, доброволческата дейност е, е, е, е нещо много важно, тъй като тя би могла да хвърли мост между поколенията. Ето това имам да ви кажа, е, госпожо председател. Крайният срок за изменение и допълнение е 1 юни, има още някой друг ден. И съм готов е, за всякакви разговори с всички колеги, които проявяват интерес. Благодаря ви за вниманието. Госпожа Венкевич Шутите не е тук, но, но Брандън Бенефе ще представя. Благодаря, госпожо председател. Нашата колега Блинкевичуте се извинява, че не е в състояние да участва. поради транспортни проблеми и внезапното затваряне на брюкселското летище вчера. Но колегата ви благодари е, за отличния проекто доклад, е, посветен на 2012 година на активния живот е, на възрастните и солидарността между поколенията. Наистина докладът осветлява всички най-важни аспекти. Нашата колега особено подкрепя е, казаното от е, докладчика, че държавите членки следва внимателно да преценят е, последиците, въздействието на всяко решение за вдигане, за, за повишаване на възрастта, на възрастта за пенсиониране. It is also important to note that the relatively late approval... Също така трябва да се отбележи, че сравнително късното утвърждаване на плановете за годината 2012 породи изоставане от сроковете, някои инициативи не бяха възложени на време, е, това трябва да се по, по, извлекат е, полуки. И накрая нашата колега би искала да подкрепи докладчика в идеята, че е, е необходима координация между формалните решаващи органи, е, гражданското общество и частния сектор. Наистина, констатацията е, че не са създадени никакви мрежи в областта на активното остаряване е, и е, твърде малко частни предприемачи са включени в процесите. Накрая нашата колега подчертава, че трябва да се доразвиват положителните инициативи, тъй като процесът на застаряване на, на населението не се свежда до, до една единствена година. Той е текущ и траен процес, който следва да бъде управляван устойчиво. Благодаря. Следващия колега, докладчик Сянка. Too tired to, in Polish, too tired to speak in English. A ja myślę, chciałem po pierwsze podziękować panu sprawozdawcy za bardzo ciekawy, ciekawe, ciekawą propozycję sprawozdania Myślę, że rzeczywiście jest tak w Europie, jak się porównuje. Да, благодаря за представяне на проекта доклада. Когато сравняваме Европа с САЩ, констатираме, че твърде малко сме направили за така нареченото застаряващо поколение. За да по някакъв начин да неутрализираме тази тенденция. Тези хора обикновено се изключват е, от нашето общество и това е много сериозен проблем. И съвсем основателно вие на... изтъквате колко важен е диалога между поколенията и как е, професионалната дейност, е, колко важна е активността на хората. Но и аз като докладчик подобно на докладчика, ние в Польша също сме против това да се увеличава възрастта за пенсиониране. Особено сега, когато имаме толкова много младежка безработица. Две неща обаче ми липсват в този проект текст. И може би чрез предложението за изменението тези пропуски ще се запълнят. Трябва да се спомене, че положението на възрастните хора изглежда много различно в различните части на Европа. В смисъл на тяхното физическо здраве в много страни 70 години въобще не е, е старост, но има държави членки, където нещата изглеждат съвсем различно където хората имат зад гърба си един тежък трудов стаж и там нещата са съвсем различни. Тоест, нашите общества са много различни и положението на възрастните в тях съответно. Споменахте, засегнахте въпроса, но недостатъчно според мен. В девета точка казвате, че Активното устаряване не трябва да се разглежда само като мярка, т.е. да се задържат по-дълго хората на пазар на труда. Трябва да подчертаем, че възрастните хора имат и друга роля в обществото, че могат да играят друга роля, например в, семейния, в семейството или в доброволчески дейности. Това също е важна роля обществото. Би трябвало в доклада да се изтъкне и това и да се каже именно, че възрастните хора могат да, играят, да правят и друго. Не става дума само за заетост. Разбира се, това също, защото има други възможности за участието на възрастни хора активно в обществения живот. Това е от мен. Благодаря. За Алде. Uh, I will, I will speak in Slovenia. Благодаря, ще говоря на словенски. Да дам възможност на преводачите ни да се изяват. да е наш poročevalec отлично заел нашо първо разправо о тем како най izgleda. Да, докладчика представи много добре състоянието на дискусията ни, първоначалната дискусия. Трябва да подчертая, че Става дума за един доклад, който е, засяга една важна, един важен аспект от живота на европейските граждани. Това е въпрос, който много вълнува гражданите, особено след економическата криза и е въпрос, на който недостатъчно внимание се обръща често. Мисля, че Бих искал да кажа, че ние смятаме да допълним и до, до модифицираме текста с няколко конкретни предложения. Например, по въпроса за помощ е, за самите себе си или да взаимопомощ между самите възрастни хора. Например, в Словения има един добре е познат случай в сред организациите, които работят с, за и с възрастните хора. Тази организация, например, помага на хора, на възрастни хора, които биха могли да помагат на другите проявявайки щедрост към тях или им помагат да са в форма, да са в добро физическо състояние и да допринасят по някакъв начин към за живота на обществото. И мисля, че в доклада би трябвало да се спомене и тази възможност. И че именно такава доброволческа дейност също трябва да се разглежда като полезна и оправдаваща финансова помощ също, финансиране. Като, например, поемане на разходите за подобен помощник, домашен помощник или помощник на асистент. Е, друго, трябва да се спомене и проследяването на състоянието на пенсионните фондове, например банките, и въпреки съпротивата да се приемат такива разпоредби, мисля, че трябва да го направим. Комисията трябва да наложи своята воля и влияние именно за съответния надзор над пенсионните фондове те често са, се превръщат в каси, които помагат и помпат средства в държавната машина и запушват дупки в бюджетния дефицит. После трябва да се каже нещо и за хармонизация на очакванията по отношение достъпа до здравоопазване, например, защото хората понякога се налага да чакат твърде дълго за преглед при лекар или за някакъв вид лечение на, на, в напреднала възраст, времето е важен фактор. В това отношение трябва европейски подход и по отношение на конвенцията за защита на възрастните хора и техните права, една конвенция на ОНЕ. И мисля, че вече има няколко държави членки. Има държави членки, които са против тази конвенция. Не мога да си обясня защо. Мисля, че техните съображения трябва да са по-прозрачни. И накрая искам да обърна вниманието ви към една, едно заболяване, по, все по-често разпространено сред възрастните хора. Това са различните форми на деменция, старческа деменция. Би трябвало и в това отношение да имаме европейска стратегия, която да ни даде възможност да се разрешаваме проблемите на тази болест и да правим нещо за възрастни хора. Thank you. Um, next on... Благодаря. Следващия на списъка ми е Инес Зуба. Но преди това ми трябват 5 е, минути почивка, ако не възразявате. След това ще дам думата на госпожа Зуба. Thank you for that. I will now give the floor to Madam Zuber. Благодаря. Сега да продължим с работата Ана Зуб. Nós, uh, em relação a este relatório, uh, enfim, temos algumas uh, diferenças de opinião, pode-se assim dizer, uh, mas nomeadamente porque. Сред нас има известни различия относно е, това какви са реалните, действителните цели на тази година. Година на активно устаряване. Тази европейска година е един вид прикритие, за да се повиши на, на намерението да се повиши възрастта за пенсиониране – тук е, активното е, здраво остаряване е важно, но това не е начин да се прикрие и замаскира постепенното покачване на възрастта. Хората могат е, да остаряват здравословно, без да работят непременно. Това а, говори и за неустойчивостта на системата за социално осигуряване – Сега, ако питаме възрастните, те не се тревожат толкова от това, че е, работят, а просто е, от това, че им нямат достатъчно добро здравеопазване, на което имат право всъщност. Затруднен достъп до различните инфраструктури, които им дават, биха дали възможност да участват пълноценно в различни спортни дейности. Освен това, в моята страна, например, пенсиите са ужасно малки, което още е допълнителен фактор, който им пречи да участват в богат е, социален живот. Не забравяйте, че пенсионирането, пенсията е нещо, което работниците са си извоювали с труд, което са спечелили и то не пада от небето. Има наистина проблем с устойчивостта на системите за социално осигуряване. И какво е решението? Да се стабилизира системата за социално осигуряване, това означава да има по-добро разпределение, предразпределение с увеличаване става дума за увеличаване на възрастта, също така и ръждаемостта, но в крайна сметка всичко опира до преразпределение. Това не е нужно да даваме възможност на хората да работят до, до последния си дъх. Това, което правим тук и предлагаме всъщност по принцип е връщ, стъпка назад. Това е което искам да ви кажа. Има някои параграфи, които определено ням, не подкрепяме. Yes. Uh... Зелените. Благодаря, госпожо председател. И ние си мислим, че може да се прекрои малко текста във връзка с Европейската година, устаряването и повишаването на пенсионната възраст. Това не е приемливо, особено за моята страна, която е една от най-бедните в Европейския съюз и която заедно с Румъния и България има най-низки пенсии, средна пенсия. Ето защо много важно е това, което ни каза господин Кукан днес, представяйки доклада си, той подчертава, че активното остаряване не означава по-добри условия за младите хора, за да работят по-дълго. За мен това е основната и консенсусна идея. Консенсус между докладчик и докладчик Сянка. Ето защо малко е изненадващо, твърдението, че е важно да се подпомагат е, възрастните хора да живеят максимално дълго, независимо и самостойно, самостоятелно. Може би господин Кукън ще няма да се съгласи с мен, но аз намирам, че това е малко така спорно и а именно идеята да се даде възможност на всички хора да бъдат принудени да работят по-дълго, за да са независими. Дадахте ни пет примера на програми. Казахте, че списъка не е изчерпателен, но въпросът ми е, защо точно тези програми се споменават? Защо тези страни Австрия, Естония, Словакия, Чехия и Словения? Надяваме се да работим заедно по измененията, за да се стигне до един добър доклад. Благодаря. Лаура Агия. Грасе е... Благодаря. Първо искам да благодаря за изказването на докладчика. Готова съм да работим по един документ, който да бъде общ помежду ни. Също така смятам, че това измерение, което е малко хоризонтално между различните докладчици, може да бъде само в допълнение на структурата на основния документ. Да, активното старение е нещо чудесно. Нещо, което продължава през целия живот. Прекрасно е да говорим за социално приобщаване, за достъп до нови технологии, дори за лицата, които напредват във възрастта. Трябва да даде също, да служи също като лост за социалното приобщаване. Това не трябва да пречи също така на работните места за младите най-вече за онази част от работещите между 55 и 60 години, които са извън пазара на труда и не успяват да се върнат. Още нещо, по което становището ни е също положително. Политиките срещу неактивното устаряване не трябва да бъдат инструмент, който само да задържа хората в трудовия свят. Тоест, единствената ни ценност е да имаме работа. Не. Важно е, според мен, да имаме приближаване и да се гарантира на работещите пенсионна възраст, която да даде възможност за преминаване от работа към пенсия, който да е качествен. Също така е важно да кажем, че трябва да се вземат различни фактори предвид, когато говорим за пенсионната възраст. И едно от основните е да се подходи различно по различните, по различните професии. Когато си работил физически труд, трябва да се пенсионираш по друго време, нека по същото, когато се пенсионира някой, който цял живот е седял. Така че, нека да не смятаме, че това е задължително. И нека да погледнем хората, които са на 50 години, нямат работа, нека да положим усилия на европейско ниво, за да имаме ефикасни инструменти и да може така тези хора да бъдат преквалифицирани, бъдат компетентни. Новите технологии, където те нямат такива. Това е нещо много важно. Финансирането на проекти, които финансират активното устаряване, трябва да бъдат ръка за ръка с инструменти като социалното новаторство и други. Нека да направим така, че устаряването да бъде качествено. Можем също така да се опитаме този нов финансов инструмент да се занимава с настоящата тематика, но не е ли необходимо първо да се направи адхок проучване, за да се види по какъв начин, с какви ресурси бихме могли да използваме този инструмент. И трябва да има интегриране между новите и старите поколения, като се опитваме да създадем нещо като симбиоза между отделните видове богатство, защото гледайки напред, различните поколения могат е, да бъдат ресурс едно за друго. Thank you, Madam Fontanier. Благодаря, госпожа Фолканье. Да, и en primer lugar quería agradecer, como han hecho los colegas que me... Благодаря, госпожо председател. Подобно на преждегорещите, и аз благодаря на господин Кукан за проекта доклада. Наистина, много добър документ е. И чудесна база за по-нататъчна работа. За съжаление, в Европа ние трябва да продължим да работим по този въпрос. Европейското население през 92 средната възраст беше 35 5,7. 50-та година ще бъде над 50. Това говори за проблем. Има някои райони в Испания, където проблема е още по-остро. Социалният модел е много трудно устойчив. Наистина трябва да решаваме проблема и то без бавене. Чрез тези години за устаряването, посветена Европейска на устаряването, ние ще засилим разбирането на проблема и диагнозата е добре поставена в доклада, тя ще послужи за добра дискусия от тук нататък и съм съгласна с докладчика, че трябва да гледаме към бъдещето, което означава да вземем ясни действия, да предприемем ясни действия. Подчертаваме значението на това възрастните хора да са независими – да могат да работят, ако желаят, след пенсионна възраст. Съгласна съм и с други колеги за хората над 50 години. Много важно е те да бъдат ангажирани в продължаване на тяхното образование и преквалификация, за да не бъдат дискриминирани поради възрастта им. Активно остаряване не означава да се работи по-дълго. Просто трябва да адаптираме пенсионната възраст към продължител... средната продължителност на живота. Тук здравните фактори, участието в обществото, качеството на живот са важни елементи. Друг момент ме безпокои особено, а именно селскостопанските райони. Има успански райони, които и демографски и географски са в много тежко положение. Редко населени, като например острови, високопланински райони. В много случаи там има активно стареене и устаряване и намаляване на населението. И това е един аспект, който трябва по-широко да се засегне в доклада. Има райони, където масово напускат младите хора поради липса на работа. Там това оголва фронта, така да се каже, и за старите. Остаряването изпъква с още по-голяма сила като проблем. Или пък е, други райони, където няма добро здравеопазване и отново хората напускат поради тази причина. Това са няколко неща, които също трябва да засегнем доклада. Благодаря. Крайният срок за изменение е 3 юни в 12 часа на обяд и разглеждането на извиненията ще бъде на 23 юни и приемането в комисията на от 15, на 15-16 юли. 17 точка. Европейските структурни инвестиционни фондове и доброто економическо управление насоки за прилагане на член 23 от регламента за общите разпоредби. Това е първото разглеждане на проекто становището по инициатива на Реджи. И сега давам думата на Хави Лопес. Gracias. Primero haría una pequeña introducción del, del tema que... Благодаря накратко да въведа темата. и малко предистория по член 23 макроусловията. Европейските институции основателно решиха да потърсят общо основание за всички инструменти, като например структурни фондове или други инвестиционни фондове. Това стана по времето, когато ние проектирахме новото економическо управление, актовете и шест актовете е, пакет от е, закони, препоръки по страни и така нататък. Сега първо да, трябваше да рецилизиме структурни, законодателство, отнасящо за структурни и инвестиционни фондове. За да го направим, решихме да обвържем тези фондове с е, някои макроекономически условия, които да се формулират и да се прилагат като съответно се провеждат економически и финансови проверки в държавите членки, мониторинг и други. По времето, когато работехме по този въпрос, множество, повечето, мнозинството политически групи в Европейския парламент, парламент се съгласиха да се направи такава връзка. Франция бе изтъкна като държава членка, която не изпълнява условията на економическо и макроекономическо управление – но си дадахме сметка, че такъв подход може да се окаже непоследателен и контрапродуктивен и да нарушава член 23. Е, ето защо решихме да потърсим правно основание в член 23 с е, госпожа Коша от НЕП разговаряхме по въпроса. Тя реши, че това са много тежки условия и което предполага дори спиране на средства по фондовете и изтегляне на средства, което обезмисля цялото начинание. Фондовете са дългосрочни, докато европейския семестър е краткосрочна перспектива, което може да се окаже, че е контрапродуктивно като подход – държави членки е, преживяват с е, макроекономически дисбаланси, други, които полагат е, огромни усилия, изпълняват повече условия. И колкото повече изпълняват условия, толкова повече възможности съществуват за не спазване и нарушения. Ето защо съвсем основателно хората започнаха да си мислят дали да не се спре действието на някои фондове или да се препрограмират. Още повече, че това противоречи на самата природа на структурните фондове, а именно целта им е да насърчават економическата конвергенция между държавите и социалната, а не обратното. И така, регламента бе прият с включително член 23, който включва известни условия. Сега получаваме съобщение от комисията. Целта е да се конкретизира нарушенията, не спазване. Какъв вид не спазване? Кога задействат съответните поставените условия? Как е, и кога може да се стигне до препрограмиране? Кога се спират или изтеглят средства? При какви обстоятелства? Моето проекто становище, аз наистина очаквам да чуя какво имате да кажете по него. Моето предложение е е с ИМКО и ИМКО Employment да не подчертаем факта, че Европейската комисия в своето съобщение признава, че многогодишните програми и предизвикателствата за страните в условията на криза предполага сигурност, стабилност, така че препрограмиране и пренасрочване на, на фонда би трябвало малко да, да, да, да остане на заден план в случая. Второ, трябва да подчертаем, да изтъкнем потенциалните несъответствия, които могат да възникват, възникнат. Сътресения, които могат да се появят и ако идеята е наистина да се постигне економически и социална конвергенция, съкрещаването на европейските фондове за страни, които най-много имат нужда от тях, е точно обратното на целта, която, с която са създадени тези европейски фондове. И трето, трябва особено да сме внимателни с общите цели в регламента. Целта е заетост и социална сигурност, но ако те се, ако фондовете се спрат, ние ще заострим основния проблем, предизвикан от кризата, безработицата, например. То се разбира от само себе си. И четири, член, Член 23 предвижда някои изключения за държави членки с сериозни, по-тежки социално-економически условия, безработица, бедност. Така че трябва да подчертаем, че условията по член 23, свършвам, е нещо, което трябва да имаме предвид, когато се говори за препрограмиране на фондовете. В комуникета се каза кой ще вземе решението. Нашето предложение е да не е една институция само. Съвета и с участието на парламента. Парламента може да допринесе със своето мнение, ако се задейства член 23. Надявам се да постигнем консенсус по въпроса. Dziękuję е, bardzo. Ekare. Къснодепски. Благодаря. Трябва да кажа, че нещата стоят така. Понякога е трудно да разберем как макроекономическите показатели са е, обвързани с е, кохезионната политика. понякога в Европа е, трябва да се сблъскваме с различия между политиката по региона и съответните фондове. Понякога централното, реги... Е, е, централното правителство и политиката на централното правителство не, не получава подкрепа от регионално и местно равнище. При нас 2012 изплащането на социалните фондове беше, на по линия социалния фонд беше изключително навременно и важно. Също се отнася до Унгария. Съвсем основателно вие обръщате внимание на това, че целта на тези фондове е съвсем различна че става дума да постигнем конвергенция между регионите. А докато сега съществуващите инструменти допринасят само за по-голямо раздалечаване и задълбочават различията и пропаста между регионите. Може би спра до тук. Ще помислим по-подробно какви предложения за изменения да направим, но тенденцията, която предлагате, основната идея отговаря на моето отношение е, към прилагането на член 23. Алде. Uh, no, it's okay, you know, I just was listening for translated with a little bit. Yes. But okay. Uh, so, uh, on behalf of all, all the shadow... Uh... От името на клапчите в сянка приветствам насоките за мерките за свързване на за прилагане на член 23 от регламента за общите разпоредби. Мисля, че ще бъде добре комисията да прилага тези насоки. Важно е инвестициите, които са по линия на структурните инвестиционни фондове, трябва да става в една здрава економическа рамка, за да има максимален ефект от, е, по отношение на растеж и създаване работни места, особено в най-засегните райони. Комисията трябва да търси връзка между целите и конкретните препоръки по държави членки, е, по, по страни, и разбира се, трябва да се предвидят средства по фондовете според регламента и мерки, когато държава членка е не успяла да предприеме корективни е, действия. Защото гражданите не трябва да са жертвите от лошо, на, на лошо управление на регионално или държавно равнище. Ето, е, или от, от, от, в държави членки, където насоките на комисията се се пренебрегват. Разбира се, трябва да се търси прозрачност и демократична отчетност във всичко. Духа на измененията, които нашата, нашия докладчик Сянка ще представи, е първо да се направи така, че спирането на плащания да бъде последната мярка, възможна мярка, тъй като такова спиране може да се отрази много пагубно върху някои програми и региони, които са най-засегнати от кризата, особено тези с най-висока безработица, както се предвижда в приложение 3 от е, регламента за общите разпоредби. Комисията се опитва да компенсира някои нежелателни ефекти с е, спиране на фонда, но когато препрограмира фондовете, Комисията трябва да вземе предвид възможността и потенциала за създаване на, създаване на работни места и препоръките по страни. Благодаря. Е, Благодаря, Инес Зубър. Obrigada. Hum, eu creio que nós Благодаря. Имаме проблем. Това е един дебат, който е сложен. гледайки прогнозите за фондовете, не бе лесно. Имахме становища от различни комитети. Не знам дали комисията по заедостта го одобри, но много от парламентарните комисии отхвърлиха макроекономическите условия. Проблемът е, че имаме две различни възможности. А ако смятаме, че нещо е контрапродуктивно, както бе казано тук, то е такова, а не може да бъде. То е. Това върви срещу принципите на преразпределение на фондовете и намаляването на а, неравенството. След като установяваме това, трябва да направим така, че одобрените текстове да го рефлектират и също се отнася за макроекономическите условия. Някои честни комисии има мнозинство, което е против този принцип. Току-що посочих някои от причините, поради които ние смятаме, че този принцип трябва да бъде премахнат в бъдеще, когато държавите се присъединяват към Европейския съюз, те имат възможност да използват преразпределени фондове, но това няма нищо общо с условията, които се налагат сега. Тези държави нямат възможност да маневрират по отношение на инвестиционната си политика и политиката си за развитие. И ако погледнем принципите, върху които почива предложението на, за европейския семестър, тези предложения обикновено върват срещу растежа и работните места. Затова, чисто и просто, не можем да обвържем структурните фондове с такива препоръки. Погледнете какво се случва в Португалия. Не бяхме част от европейския семестър, когато пристигна тройката в нашата страна и последвахме трехните препоръки. След препоръките на тройката обаче Европейската комисия дойде и ни каза, че трябва да следваме сега нейните препоръки. И независимо от всичко това, публичната задлъжнялост се увеличава. Така че все повече мерки ни се налагат, които продължават по пътеката, заложена от предишните мерки, наложени от други институции. Структурните фондове трябва да бъдат вариант за държавите членки за инвестиция в политики, които вероятно са различни или альтернативни на онези, които се предлагат. Трябва да се изберат политики, които отговарят на интересите им, така че не можем да приемем такива условия. Този принцип сега е прият, виждаме последствията за това в бъдеще. И това, което трябва да направим, е да избегнем прекратяването на разплащанията е, по фондове. Но трябва да се вземат предвид е, исканията на най-бедните държави, защото там това може да бъде контрапродуктивно. Всичко това не е обвързващо, не е задължително. Става дума в крайна сметка за комисията. Е, тя трябва да реши как да се приложи, но ние не знаем какви изменения ще направим. Така или иначе, със сигурност ще заклемим макроекономическите условия. Дели is not here. Дели отсъства. Някой представлява ли групата? Не. Лаура Аги. Грация. Е, грация. Благодаря. Благодаря на докладчика. С удоволствие ще сътрудничим с него. Смятам, че използването на фондовете за подобряване на економическото управление може да не помогне за постигане на целите за социално сближаване. Защо? Защото основната роля всъщност е да се подкрепят политиките за политическо сближаване, както и териториално сближаване, както и да намали разликите между социалните и економически а, различия. Да се прекратяват или препрограмират фондовете може да накърни социалното и економическо положение в тези държави, които срещат трудности заради кризата така че може да се попречи на местните и регионални органи на властта да предоставят публични услуги и да се намалят капиталовложенията за работни места и заетост. Смятам, че е изключително важно да се настоява фондовете да бъдат отделени от економическото управление и да се подчертае, че местните и регионални органи на властта не трябва да бъдат наказвани за грешките, и когато най-вече грешките идват от националната администрация. Не бива да забравяме, че всеки път, когато наказваме местните органи на властта, наказваме гражданите, защото теглото винаги се носи от гражданите, не се понася тежеста от администрацията. Готова съм да си сътруднича с докладчика, за да се включат и нашите изменения ще говорим на заседанията на докладчиците в Сянка. Thank you. The deadline for... Траен срок а, за изменения 2 юни на обяд. Приемане в Комисията по заето с 23 юни в Реджи 13-14 юли. Then we, uh, proceed to... Продължаваме нататък. 18-та точка от дневния ред. Указания за политиките по заетост на държавите членки. Да, тук ще разгледаме 217 изменения към доклада на госпожа Гия за законодателното предложение за решение на съвета за указания за заетост и имаме 29 изменения към проекто доклада. Давам думата на докладчика Лаура Агия. Грация, президенте. Е, грация на... Благодаря. Благодаря на всички колеги, които са докладчици в Сянка и които си сътрудничат с мен по този документ. Защото очевидното, независимо от различията и политическите пристрастия, желанието да си сътрудничим. Както каза и нашата председателка, представени са много изменения, но успяхме да създадем добра база за компромис и на двете стаи до си в сянка, работихме точно на тази основа. Сега, отвъд разминаванията по различни теми, все пак всички имат желание да се създаде един силен документ, който може да окаже своето въздействие върху съвета. Това е духът, който защитават колегите при работата по а, текста. По различните компромиси имаме общо желание да намерим решение, което да е удовлетворително за всички където не е възможно да споделим общи позиции, позициите ни ще останат такива, каквито са. Но очевидното тук е желанието да се направи един категоричен документ. Работата, която ни предложи Европейската комисия е доста нерешителна и размита колегите искат да го кажат ясно. Тази сутрин също говорихме за това. Искаме да включим необходимостта за преглед на стратегията Европа през 20-та година, като се защитат целите, стълбовете за радикално намаляване на безработицата, гаранцията на социалната защита. С този документ ще се опитаме да подсилим текста, да дадем по-ясни указания в указанията, като се ремодулира стратегията Европа през 20 та година и целите й. За момента сме анализирали само две указания и преформулираме предложението си. Имаме предложение на колегите. Секретарията много помага. Мисля, че ще успеем момента да постигнем добър резултат. Мистер Бах, е, representing ИПП. E Господин Бах. Ja, vielen Dank, Frau Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Лаура Гея и на докладчите в Сянка. Наистина, те представят един много добър подход, търсят е, допирни точки, търсят общ диалог е, и сътрудничество, което е много важно госпожа Гея спомена, че наистина ние като парламент трябва да имаме чуваемост, което означава, че духът, който преобладава в тези разговори, трябва наистина да е конструктивен, трябва да излизаме с кратки, уместни предложения, които да бъдат чути в съвета и да, бъда, да се действа по тях бързо. За съжаление, понякога падаме в е, стария капан да правим прекалено много изменения, предложения за изменения, което води до там, че различни точки натежават много, стават твърдо е, тежки за обработка, но в този случай докладчика много добре действа, за нашата група е важно, както се каза вече, основните принципи на тази директива за заедостта да се обвърже с стратегията 2020. Знаем, че тези цели не, пости, не се постигат и в някои случаи има противоречие с директивата. Въпреки това смятаме обаче, че това е една от най-важните стратегически цели и трябва това ясно да се подчертая отново. В този смисъл повечето от нашите изменения трябва да се тълкуват именно така. Зачитане на субсидиарността също е важен фактор. Много предложения за изменения именно се отнасят до заплащането, условията на наемане на работа, ставките. Всичко това обаче трябва да е средство към целта. Но разбира се, държавите членки имат правомощия във всичко това. Едно от измененията което ще си поставя за цел да премени договорите, няма обаче да намери нашата подкрепа. С това изключение обаче доклада е добър, съвместната работа е добра и мисля, че и следващите заседания ще протекат в този положителен дух. Благодаря. Мария Хао Родригес should be Мария Родригес трябва да е тук, но е няма. Господин Пирински. Uh, благодаря. Мария Жуал ме помоли да представя нейното становище за работата. Тя е докладчик Сянка. От нейно име, от името на колегите, също така благодаря за активната работа от страна на госпожа Агея търсене на компромиси, за да се засили документа и да имаме категорична позиция, която да представим. Нашата докладчица Сянка смята, че ще се постигнат добри компромисни изменения. Доста постижения са постигнати на разискванията с докладчиците Сянка. Заложени са цели от стратегията Европа през 20-та година, агрегирано търсено, особено що се отнася до минималните ставки, връзката между минималните заплащания, производителността. Необходимо е също така да има конвергенция на функционирането на пазара на труда, връзка с Европейски фонд стратегически инвестиции, когато говорим за умения. След това предоставяне на по-челно място на сравнението по държави и след това детската бедност. Какво остава да се направи? Трябва да се признае, че целите на Европа през 20 година са част от компромиса, но това не е достатъчно. Особено ако те се залагат по един незадължителен начин. Не може чисто и просто да се припомнят в встъпителната част на документа тези цели, те трябва да са част от указанията. Ние държим на това. Също така има някои формулировки, които могат да претърпят корекции. Имаме вече израждащ се компромис по пенсионната реформа и свързването на продължителността или очакваната продължителност на живота с пенсионната възраст. Няма да навлизам в подробности, но според нас трябва да говорим все повече за социалните инвестиции в активното стареене и да се търси по-висока заетост за преодоляване на демографските проблеми. Позицията на нашата група е много сходна. Ние подкрепяме докладчика и се надяваме да се постигне един добър текст. And now it's time for Mr. Krasnodebski once again. Okay, uh, just on very shortly. Благодаря съвсем накратко, казва господин Краснодепски. We are actually we are very advanced already in the вече сме много близо до постигане на компромис. Подкрепяме голяма част от компромисните формулировки, предложени от госпожа Агея и другите групи. Разбира се, тук таме има все още разнобой тъй като ние държим на определени социални изисквания или пък по-активна политика за економически ръст. Искам да похваля докладчицата. Тя е много енергична. Много заседания. Понякога не е удобно. Трудно е да се водят преговори. Много благодаря. Надявам се да намерим някои добри компромиси, както и колегите от другите групи. Те също се присъединяват. Благодаря. Thank you. someone representing Renate Weber and the ALDE group? No. Uh, then we'll go to Mr. Преминаваме към следващия оратор от ГУЕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την συνάδελφων τη Λάουρα την Αιτζίαν για την σκληρή δουλειά τη και την ειλικρινή συνεργασία. Благодаря за упорития труд и доброто сътрудничество. Във всъщност много срещи бяха проведени и много конструктивно работихме. Ние като група все още сме оптимисти от, по отношение на крайния резултат – в крайна сметка смятам, че ще имаме един много добър доклад по директивата за заетост. Обаче искам да засегна един-два въпроса, които според нас не бих определил като положителни, а по-скоро отрицателни. Нашия коментар във всички случаи, нашите коментари би трябвало да се разглеждат като конструктивни. Първият въпрос, който ни занимава, често съм говорил за това. Въпроса за образованието. Образованието е от изключително важно значение за нас. Ние сме на мнение, че новаторството в образованието, новаторския подход и критичното отношение е, това са неща, които се възпитават от рано. Ето защо ние смятаме, че въпросите, които иска да решава тази директива, трябва да бъдат променени. Втория въпрос – достойни условия и начин на живот, достойна заетост. И двете са потвърдени от МОД има определени разпоредби в техните конвенции за достоен труд и съм малко изненадан. Не мога да разбера позицията на някои политически групи. Когато иска да задраска точно тези фрази достоен живот и достоен труд. Това не го разбирам. това не разбирам. Смятаме, че това е от много голямо значение и за директивата, и за заедостта. Във всички случаи ще продължим да полагаме, ще се борим тези фрази да останат в текста, да се върнат в текста. Колкото за а, данъчното облагане, ние сме на мнение, че е, облагането на предприятията не трябва да да бъде прекомерно, за да не се прехвърля това върху потребителя в преки или косвени данъци. Би трябвало данъците справедливо да се разпределят е, между големите предприятия възоснова на резултатите, а не работодателите да поемат, тъй като е, всъщност работодателите поемат лъв Маркия Пай от е, социалното осигуряване. Въпреки тези критични бележки, смятам, че ще се получи добър текст и поздравявам колегите за добре, добре свършената работа. Госпожа Станока, благодаря. So, uh, where initially uh, uh И ние малко, не много, бяхме недоволни от текста на комисията за решението на съвета по тези указания. Изглеждаше още по-малко амбициозно от това през 10-та година. Огромна задача имаше пред нас докладчика да направи всичко възможно и да постигне добри указания трябва да проявя уважение към работата им. И когато разглежда нашите изменения. Нашата група не подаде много, 28 само. Па са много изменения в резултат на слабия текст на комисията липса на конкретни указания има в него. Само общи изказвания. Трябва да конкретизираме и на станията на докладците в сянка да работим по компромисните изменения. Те върват в тази линия. Е упоменаване на стратегията Европа през 20-та година, и семестъра не е достатъчно. Трябва да конкретизираме какво искаме да постигнем. Предложението е стъпителната част да се каже, че указанията целят намаляване на неравенството и повишаване на благосъстоянието на гражданите. социалната изолация, целите на образованието на стратегията все, все още важни. Но взаимно зависими, взаимосвързани, взаимно подкрепящи се. We also speak... Освен това, говорим за указания за политиките на държавите членки. Важно тук е какво може да направи Съюза по тези въпроси. Искам да подчертая, че държавите членки Ако държавите членки приемат такива политики, това трябва да бъде общ проблем и да бъдат координирани на ниво съюз. Съюзът трябва да постигне целите на учредителните договори, интегриран, приобщаващ пазар на труда, както и достойни условия на труд в Европейския съюз. Още нещо важно. Политиките на Съюза не бива да са заплашени от страничните въздействия на други законодателни актове. Това също бе част от компромисите. Още много работа остава. Надяваме се това да доведе до добър текст с общи усилия и ръководени от нашия докладчик ще го постигнем. Благодаря. Комисията бе спомената. Иска ли някой от комисията да добави нещо? Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Отбелязахме си всички изменения, проекто доклада. Ще продължим да следим разискванията на този етап. Много ви благодаря. Благодаря. И аз, да, Искам да кажа само, че това трябва да бъде прието в нашата комисия на 16 юни. Сега продължаваме към 19 точка. Екологосъобразни инициативи за заетост и зелената економика. Това е първа размяна на становища по измененията подадени по този Доклад по собствена инициатива на Жан Ламбер. 108 изменения са подадени. Давам думата на докладчика. Um, Благодаря, госпожа председател. Вие споменахте броя на измененията и допълненията. Надявам се такъв брой все пак по различна причина в сравнение с подобния брой изменения и допълнения към предходния доклад. Повечето са позитивни, е, обогатяват първоначалния текст, повечето са конструктивни и можем така да се каже да се поместим в тях. Основа на този доклад е известието на комисията, споменато тази сутрин и от комисаря Нобровскис. И тук ние се опитваме да набележим една ясна стратегия, едни ясни политически сигнали, е, последователност на политиката, за да се е, опозотвори в максимална степен потенциала за заетост е, в, в различните отрасли, с оглед също така на управлението на промяната в някои от тях, които са източник на сериозни замърсявания, на, на на вредни емисии. А сега трябва да призная, че опитвайки се да се изразя любезно, съм до някъде разочарована от отговорите, които чухме тази сутрин от представителите на комисията за мястото на този въпрос в рамките на стратегията на комисията за заетост нека си не се, не се очертава една ясна, осъзната амбиция. Та, измененията са, както казах, общо взето позитивни. Имаме становища от Комисията по околната среда и Комисията за жените и двете становища съдържат много полезни неща. Но с известно дублиране, естествено, ще помислим как да ги включим е, в доклада. И сега работим по компромисите. Вчера имахме първо съвещание, да поработим по е, първите компромиси. Обещах да подготвя нови, това ми е за домашна работа. Тази сутрин, е, когато гласувахме по доклада за кръговата економика, мисля добихме представа за част от въпросите, които са проблемни. Е, е, знаете въпросът за заетостта в зелените, така да се каже, отрасли не е без значение за кръговия характер на економиката и прочие. Сега по 14-та точка е, се очертават някои трудности, но става въпрос за, за стимулите и в тази връзка проблемът е за задължителните показатели. Та се надявам да намерим някакъв компромис, който не ги упоменава изрично, е, но да, някои изменения, 31 например от Обединената левица и е, зелените, може да даде материал за, за компромис. Втора проблемна област е, е по 16-та точка от доклада е, за прилагането на новата директива за обществените поръчки е, с оглед на екологичните измерения – Любопитно би ми било, бих проявила интерес, още сега или, или по-късно колегите да кажат дали 143-то изменение от господин Ман, е, е, така да се каже, малко по-проучвателно по своя тон, е, в сравнение с моята доста по-категорична позиция, не би могло да ни послужи за компромис. И а, някои също така от указанията, които получих от Комитета на регионите по собственото ми изменение 45-то, мисля, биха могли да ни бъдат от полза. По-нататък 18-та точка и свързаната с нея буква от преамбюла е в латинско. Там се очертават разногласия най-вече за за трансферите от е, значи за прехвърлянето на данъчната тежест от разходите за труд по-скоро към е, екологичните дейности, естествено Обединената левица и зелените внеска свои изменения за възразявайки на това. Но пък от друга страна, данъчната политика може да се използва за стимул и по този начин, развивайки екологични решения, економиката да дава и по-голяма заетост по-нататък други въпроси, за, е, свързани с равенството на половете. Казах, получихме категорично е, становище от Комисията за жените. Господин Калам е внесъл изменение 117, което би могло да ни бъде полезно. Да видим дали не бихме могли да, да се насочим към един преход не толкова по отраслов, не толкова секторен към заетостта и оттам към равенството на половете по, по отношение на същата. Има много полезни изменения, конкретни за професионалната квалификация и умения. Там имаме 197 изменение, което би, било, би могло да бъде основа Та, мисля, ще намерим пътя напред, който ще е, ни придържа в е, генералната е, линия, именно, че това е обещаваща област, е, е, която може да се управлява е, преход в интерес на економиката, на, на заетостта, на малките и средните е, предприятия. И при това да не става дума за ниско е, заплатена, несигурна заетост, е, а за една високо качествена заетост в интерес както на социалната политика на, на, на хората, на гражданите, така и на околната среда. Благодаря докладчицата Сянка от НП. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, благодаря на госпожа Ламбард за, за думите и е, вчера наистина за първ път се срещнахме докладчиците в Сянка и е, тази първа среща е достатъчно, мисля, обещаваща. Аз е, лично бих помисла за изменения и допълнения, свързани с е, дефицита на професионални умения. Е, това е, това е особено важен акцент според мен. Е, и, и както за първоначално придобитите умения, така и за непрекъснатото им обогатяване и усъвършенстване. Първо трябва да се отчертаят областите, в които има недостиг на на умения. След това е, да се засегне въпроса за ЕОРЕС, за, за стимулиране на трудовата мобилност. И това в контекста на зелената економика, разбира се. Както казва след това и госпожа Ламберт, малките и средни предприятия имат огромен потенциал в тази област като източник на високо качествена заетост, за повишаване енергийната ефективност на сградите, е, альтернативните източници на, на енергия, кръговата економика е, също беше спомената. Е, що се отнася до някои от по-проблемните неща, си за данъчното облагане, за прехода от облагане на труда към облагане на замърсяването, наистина трябва да помислим, особено за въздействието върху е, ниско квалифицираната трудова заетост. И ако ще се облегчава данъчно заетостта, във всеки случай не за сметка на нова данъчна тежест за стимулиране на екологизацията. Бе, ами, дам си сметка, че докладчицата се е нагърпила с трудна задача по изготвянето на, на различните компромиси, но аз имам доверие. Благодаря от социалисти и демократи, докладчика Цянка. Доклада е хубаво, че се занимава и третира и така наречените зелени работни места. Отрешаващо значение че не става дума тук за каквито и да е работни места, а за ориентирани към бъдещето. И тук се засягат редица аспекти. Ще спомена няколко. Първо, ние подчертаваме социалния диалог. В тази област често социалния диалог отсъства. И мисля, че положението става още по-трудно в резултат на това. Просъюзите често се оказват най-големите е, вредители и противници на създаването на работни, зелени работни места, а те трябва да работят заедно с е, работодателите в това отношение. Те обикновено застават в отбранителна позиция, когато се, спомене, се споменат екологични работни места. Често тези места, освен че са екологосъобразни, екологично полезни, те са добре, е, по-добре платени. Това е една от причините, поради което трябва да, да стояваме за това работните, зелените работни места да представляват действително работни е, места друго. Те обикновено се феминизират. А, тук се връщаме на въпроса, че жените трябва да са равнопоставени работното място с мъжете. Когато обаче, ако искаме да имаме свободни места за жени, зелени работни места става дума, отново се натъкваме на факта, че жените са по-зле платени за една и съща работа. Това е следната причина, поради която трябва да имаме подходящи, добри работни места. Колкото е, данъчното облагане, отново данъка, данъка е доста голям и това пречи се отразява и свива и парите, които отиват за социално осигуряване на хората в зелената економика. И по този начин тази економика ще бъде обречена на бедност. Това не иска никой, нико, нито профсъюзите, нито жените. Аз бих подкрепил компромис, е, компромисите, предложени от е, госпожа Ламберг и съм за това да се въведат е, обвързващи задължителни цели. Искаме да говорим, че искаме да спасим земята, а не залагаме задължителни обвързващи цели. Благодаря. Благодаря ви. От либералите от Алден не виждам представител, от ЕКР няма. Лим, Лимбойл, вие представяте нея. Господин Ситеотис от Обединената левица. Благодаря. Аз наистина представлявам докладчика в сянка на Ангое. Ще кажа следното от е, негово име. Съгласни сме с този доклад е, и благодарим на докладчицата за добре свършената работа. Смятаме, че е много важно да остане израза достойно работно място. Зетът, зелените работни места трябва също да са добре платени. И настояваме да не се задраскват думи като сигурни и достойни работни места. Колкото до компромис 4, където става дума за ролята на, работ... на работнищите в... Е, при зелените работни места. Профсъюзите тук е, има да играят важна роля в този преход, а прехода трябва да стане отдолу нагоре от е, работниците до най-високите ешелони. И профсъюзите трябва да участват на всички нива Колкото до данък, екологичния данък, той ни притеснява в предложението на комисията. Въпреки това обаче ние не сме против е, принципно, против е, принципа замърсителя да плаща, плаща. Това, което ни притеснява въвеждането на данъци в държавите членки, така наречения екологичен данък или екологични данъци, които ще бъдат понесени не от най-големите замърсители, а ще бъдат, е, ще засегнат и ще бъдат поети предимно от е, дребните производители, от малките предприятия и гражданите. Колкото до директивата за обществените поръчки, на мнение сме, че договорите договорите за обществени поръчки трябва да бъдат разглеждани по други социални, с други социални критерии. Това е всъщност точката върху и така да се каже. С това вече трябва да се въведе социална справедливост в тази област. А това върви в неразделно с обществените поръчки. Но в заключение поздравявам госпожа Ламберт за отличата, свърш, като свършената работа. Лаура Агия, благодаря ви, госпожо председател, отново. Трябва накрая да кажа само, че предложението за компромиси, формулирано от колегата Джин Ламберт, ни харесва. Много неща включи тя в компромисите и те са много важни за нас. Високо ценим и това, че е на наше предложение за изменение, при което искахме създаване на научно-изследователски центрове, където могат да се формулират нови проекти, нови технологии, нови патенти. Зеленото производство. Това могат да бъдат зелените предприятия, за да се създаде заетост, заетост, която е не само качествена, но опазва околната среда, нещо необходимо, защото там, където не се гарантира устойчивост и зачитане на околната среда, може да си създаваме колкото си искаме работни места, но в крайна сметка планетата ще ни накаже. Затова сме съгласни с колегата. Първо заседание докладчици в Сянка, онзи ден, беше много положително. Някои притеснения има за данъчното облагане. Според мен там трябва да се търси една политика, която да е ефикасна. Това, което казах по-рано, ще повторя. Трябва да развиваме една зелена економика, която се опитва да не нанася щети, и то сериозни такива, свръхзастрояването често нанася щети. Трябва да се подчертае всичко това, което е реквалификация също, не само за да се даде работа на хората, а и за работните места трябва да говорим за терените, които трябва да бъдат санирани. Тоест, една огромна възможност този сектор да се подобри, защото в този период на криза зелените работни места са положителен фактор при създаването на същите. Може би това е единствения сектор в економиката, който може да създава нови работни места и да гарантира съществуващите. Също така се постави фокус върху равенството между половете и равенството на заплащането на работниците от двата пола. Трябва да се работи с синдикатите, които наистина да защитават правата на работещите. А, нещо задължително а, и трябва да го подкрепим. Thank you uh, uh, to the rapporteur and to благодаря на докладчицата, на всички докладчици в Сянка. В нашата комисия ще гласуваме на 16 юни, а в пленарната зала през септември тази година. Uh, item 20 on the agenda. Uh, last but not least, uh, the single member private limited liability companies. Uh, this is the consideration of the 245 amendments tabled on the legislative proposal for a directive setting up single-member private limited liability companies. and It's a jury report, and the employee. комисия е по е правната. Нашето искане по 54 член от правилника бе отхвърлено от председателския съвет – Давам думата на докладчицата. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратка. Миналата седмица имахме среща с докладчицата в Сянка, за да видим как ще действаме с измененията. Те бяха в, до голяма степен в същата посока и се споразумяхме, че настроението е към е, е, отхвърляне на компромисното предложение. Това намери подкрепа в комисията. Както казах, казах не е нужно да работим по е, компромис, тъй като посоката е ясна и това е добър сигнал, че комисията трябва да излезе с ново предложение за да отрази съмненията на различните политически групи. Това е, това е сигнала, който трябва да се чуе от нашата комисия. Благодаря. Thank you. Uh, is there a... Благодаря. си от НП. Позволете ми да ви прочета това, което смята да каже господин Казан, а, който не е тук, съжаление. ЕНП винаги е била за а, МСП и за облегчаване на тяхната дейност. Предложението на комисията а, би способствало за трансграничната търговия. Ние не можем да не го подкрепим, но разбира се, има редица въпроси, които пораждат а, тревога. Така биха могли определено да се стимулират е, дружества фантоми, е, което пък е, да накърни правата на работещите, а задача на нашата комисия е да отстоява тези права. Така че е, възниква този въпрос, възниква въпроса и за субсидиарността, е, и е, фактически е НП се изказва с подкрепа на идеята да се отхвърли законодателната инициатива на комисията. Господин Краснодебски, ще говоря на немски. Господин. Ако позволите на немски този път. По принцип идеята е добра, Преди всичко, трябва да мислим за малките и средни предприятия, разбира се. За съжаление обаче, не всички съмнения споделям. Това се отнася и до полските фирми, предприятия, и тях съм питал за мястото на установяване, мястото на регистриране на еднолични фирми. Така че няма да сме особено нещастни, ако се реши да се отхвърли този проект и ако мнозинството реши, ние се присъединяваме. Но е, действително може да се работи и по по-добър проект. Благодаря. Thank you. Uh, is there any representative for the ALDE group here? От ALDE има ли представители? А някого от а, Обединената левица няма. От а, Зелените? Не, не се занимавате с този въпрос. Вие и е, ще помоля комисията в такъв случай. А, да. Пропуснах ли някого? Лаура Агия. Ще бъда съвсем кратка. Всъщност аз говоря от името на колегите Магин, която също е доста объркана. Беше подготвила едно изказване, което казва същите неща. Не знам а, дали е нужно да говоря по-дълго. Както каза колегата от името на Дейвид Каза, по този случай се дава тласък на непрозрачни и незаконни механизми. Госпожа Штайнрук е права, трябва да се отхвърли. Благодаря. Е, желая ли комисията да коментира? Европейската комисия имате думата. Благодаря, госпожо председател. Ние просто трябва да вземем за сведение ясно изразената позиция на вашата комисия. Да, и носят се също така слухове от заседанието на съвета по същата тема, но няма да ги обсъждаме сега. Така, значи приемане в нашата комисия на 23 юни в правната комисия на 15 септември. С това, колеги, се изчерпва нашия дневен ред. Следващото ни заседание е насрочено за 15 и 16 юни в Брюксел. Благодаря на всички ви за интересните разговори, на които водихме днес. Пожелавам ви приятна почивка през съботата и неделята.